Okay, dear members of... Уважаеми колеги, комитета, комисията, извинете, по регионално развитие продължава своето заседание. Имаме много интересна точка от дневния ред. Много се радвам да приветствам на нашето заседание за размяна мнение господин Юрки Катайнен, заместник председател на Европейската комисия. Той е бил председ... министър-председател на Финландия от 2011-2014 година. В момента той е заместник председател на Европейската комисия, отговорен за работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност. Следващият ни много скъп гост е господин Вилхел Молтерер – той е бил депутат в, Евро, в австрийския парламент и от 2011 година е заместник председател на Европейската инвестиционна банка. Неговият портфейл е политиката за сближаване. Тази сутрин обсъждахме Европейския фонд за стратегически инвестиции. Знаем, че парламентът вече оформил своята позиция при преговори. И след като през април ще бъде извършен но гласуване, ще започна с преговорите. Членовете на Комисията по регионално развитие ще се стремят да гарантират това да има взаимовръзка между планирания фонд и укрепването на политиката за сближаване. Това също означава и дейности по укреп на малките и средни предприятия. Предстоящия прелет на стратегията Европа 2020 година. Така че имаме много неща да обсъдим с нашите гости. Бих предложила да спазим обичайната ни процедура и първо да приканим нашите гости да направят експозе за планираната и бъдеща работа. И след това ще дам думата на членовете на комисията. Ще започна с координаторите. Така че ще имаме време за въпроси и отговори. Нашите гости са много заети, така че най-късно в 4.15 ще трябва да приключим с тази точка дневния ред. Затова моля, колеги, когато се изказвате, моля ви да задавате колкото се може по-кратки въпроси, така че да можем по оптимален начин да използваме нашето време. Бих искал да се обърна към господин Катайнен и да му предоставя думата. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, Уважаеми депутати, благодаря ви за това, че ме поканихте на заседание на вашата комисия. Ще бъда много кратък, защото искам по-скоро да отговоря на вашите въпроси, а не да чета лекции. Основният принцип на Европейския фонд за стратегически инвестиции е, че той ще даде допълнителен принос – Разбира се, Европейската инвестиционна банка извършва прекрасна работа, осигурявайки кредити за публичния и частния сектор. Новият фонд ще допълва тази дейност. Той ще се концентрира върху по-високорискови проекти. Така че тук виждаме две насоки. Първата насока са малките и средни предприятия. От началото на годината посетих 10 държави членки и ще посетя още 18 до края на юни. И една тема се очертава като обща и за Германия, и за Кипър, и за други държави. Всички казват, че малките и средни предприятия нямат достатъчно собствен капитал. В много държави членки, малките и средни предприятия биха могли да се обърнат към банки за привлечено финансиране, тъй като те няма достатъчно собствен капитал. За тях привличането на кредити е много сложно. Ние не искаме да стигаме до там, че банките, финансовите институции да не могат да вършат своята работа. Тоест много е важно да се реши този проблем с финансирането на малките и средни предприятия. Същото въжи и за инфраструктурните проекти. Фондът ще идентифицира проекти, които да могат да бъдат подпомогнати от фонда стратегически инвестиции чрез поделяне на риска. Възможно е, разбира се, да се използват структурните фондове като елемент за съфинансиране в унези сфери, в които и фонда стратегически инвестиции ще допринася с елемента споделяне на риска така че инвеститорите извинете, ще предоставят собствени средства, след това фонда за стратегически инвестиции ще допълва този елемент за споделена риска и средствата ще бъдат предоставени от този фонд и от други фондове. Така че това е напълно осъществимо и държавите членки ще следва да обмислят конкретните случаи, конкретните насоки на финансиране. Изключително важно е процесът на подбор за проекти на финансиране е абсолютно независим. И отново, когато посещавах държавите членки и особено когато се срещах с хората от частния сектор, с инвеститорите, те винаги ми задаваха въпроса, кой ще подбира проектите. И аз казах, че това ще бъде независим инвестиционен комитет. Той ще бъде съставен от независими хора и тези хора ще определят дали даден проект ще бъде одобрен или не. Няма да има никакво предварително подбиране в зависимост от държавите, географската представеност, представеност на отделни сектори, Просто всички проекти ще бъдат оценявани по собствените им достоинства. Това е много важно за частните инвеститори. В противен случай те няма да са готови да инвестират. И просто целият този инструмент ще бъде изгубен. Освен това, инвеститорите винаги питат откъде идват парите, от кои бюджетни пера. Инвеститорите искат да знаят предварително откъде идват парите, откъде ще дойдат парите дали ще има преговори по годишния бюджет, нещо, което ще създаде значителна степен на сигурност. И предложението на комисията е абсолютно ясно. Няма да има годишен или по-скоро ежегоден процес на преговори, който ще създаде несигурност. Така че всеки ще бъде наясно откъде ще идват средства и колко точно ще бъдат тези средства. В Европейския парламент понякога се казва, че няма нужда да се предоставят тези 16 милиарда евро, но моят колега господин Малтера ще обясни, че ако не бъдат предоставени тези 16 милиарда, това ще създаде изключително затруднение за дейността на Европейската инвестиционна банка, както ще създаде затруднение при кредитирането. Така че фондът който всички искаме да започне да работи бързо, този фонд трябва и ще бъде прозрачен и ползващ се с доверие. И за да се гарантира това, процесът на подбор на проекти ще бъде независим и ще се основава единствено само на достоинството на проектите. По този начин ще може да се дори финансиране на малките средни предприятия на инфраструктурните проекти. Много се говори за това, защо комисията предлага като източник на финансиране Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Виждаме нарастващо лоби в Европейския парламент да се отворят структурните фондове за тази цел. Комисията е много категорично против това. Ние използваме Хоризонт 2020 и механизма за свързана Европа е защото искаме да прогнозираме финансирането за фонда за стратегически инвестиции. Искаме също така да гарантираме това, че проектите, финансирани от фонда за стратегически инвестиции, същите, които биха били финансирани от Хоризонт 2020 година. Трябва да решим дали искаме да предоставим безвъзместно финансиране или просто да привлечем земни средства в съотношение 10 към 1 към собствения капитал, като използваме финансови инструменти. Нека да погледнем какво случва в страните, в които БВП на глава от населението е най-високо. В тези държави се използват много финансови инструменти. Съвсем наскоро посетих Кипър. Там посетих два университета. Те в момента подготвят проекти съвместно с Европейски, Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка предостави кредити за фундаментални изследвания. Също така във Франция, в университета на Марсилия, хората много се радват на добро сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и те са сигурни, че университетът ще извлече огромна полза от новия фонд за стратегически инвестиции, защото това ще позволи да се привлекат частни инвестиции за финансиране на инфраструктура, университетска инфраструктура за фундаментални изследвания. Така че това са неща, които вече се случват без фонда да е създаден официално. Така че това са неща, които ще се случват и в бъдеще. Да, аз разбирам много добре, че фундаменталните научни изследвания винаги се финансират от държавния бюджет, но инвестиционните средства могат да подпомогнат различните научно-изследователски центрове. Има и много прагматична причина и механизъм за свързана Европа и Хоризонт 2020 година съвместно представляват около 70% от а, средствата и също така по този начин няма да могат да бъдат финансирани такива програми като Галилео и Еразъм. Така че това е, което иска да кажа, госпожо председател. И с голямо нетърпение очаквам вашите въпроси и изказвания. Благодаря ви много. Много ви благодаря, господин комисар. Обедена съм, че ще има много въпроси, които да обсъдим. Сега давам думата на господин Молтеров. Добър ден на всички. Госпожо председател, почитаеми депутати, първо искам да ви поздравя за това, че постигнахте при гласувано одобрение на този изключително важен проект. Става дума за растеж и заетост. Това е абсолютно ясно, включително и за Европейската инвестиционна банка. Заедно с комисията ние сме заинтересовани да дадем максимален принос – за допълнителен тласък за заедостта и растежа. Но има един друг елемент, който е изключително важен, а именно недостига на инвестициите. Вие знаете, че в момента с 15% са по-малко инвестиции в сравнение с 2007 година. Ние продължаваме да изоставаме. И не само инвестициите не достигат – Проблемът е, че в резултат това губим конкурентната си позиция. Тоест, ако засилим инвестициите, ние ще засилим не само възможностите за етост, но ще засилим и позицията на Европа като конкурент на глобалния пазар. Важно е да се отчитат тези два елемента преодоляване на достига на инвестициите и тласък за растежа и заетостта. Но също така е важно е да се насочат инвестициите и в публичния и в частния сектор, нещо, което е един от ключовите елементи в тази инициатива. Господин комисар Катанин посочи, че Европейската инвестиционна банка о, отговаря на ясни политически цели, но също така тя трябва да преодолява проблемите на пазара. Ние знаем, че има недостиг на инвестиции, недостатъчно висока производителността в европейската економика. На пазар ние имаме достатъчно ликвидност и в банковия сектор, и в частния сектор, в кооперативите. Обаче, какъв е проблемът за Европа? Продължаваме все още да имаме твърде ограничена възможност за банките да поемат риск публичния сектор не може в достатъчна степен да подпомага инвестициите. В сравнение с другите региони на света, капиталовия пазар в Европа не е достатъчно развит, затова капиталовия пазар е много важен. И това, от което има нужда, и това е част от плана Юнкър, трябва да помислим и то сериозно, как да премахнем пречките пред инвестициите. Точно за това Европейската инвестиционна банка застана толкова твърдо за тази инициатива, тъй като тя отговаря на потребностите на европейските граждани. Европейската инвестиционна банка вече работи много активно. Миналата година извършихме предоставяне заеми в размер на 77 милиарда евро, около 70 от тях са в рамките на Европейския съюз. Сред нашите приоритети са подкрепа на малките и средни предприятия, инфраструктура на второ място, ефикасност при използване на ресурсите и иновациите. Това са нашите четири приоритета. Мисля, че фондът за стратегически инвестиции е изключително важен като един допълващ елемент за засилване на възможностите на Европейската инвестиционна банка и в качествено и в количествено отношение. Затова за нас основното е да получим чрез този фонд FC гаранция за това, че можем да поемаме нови инициативи, които свързани с по-голям риск и също така да прилагаме нови финансови инструменти. За това, дами и господа, ще потвърдя казаното от комисара. Ключово за нас е качеството и надежността на гаранцията. Това е нещо, което трябва да бъде застъпено от първия ден, за да можем веднага да се захванем за работа. И също така това е предпоставка за нас като банка да запазим нашия кредитен рейтинг от РИА, защото това е основната сила, основното предимство на Европейската инвестиционна банка така че качеството на гаранцията. Също така искаме да ви помолим да подкрепите комисията в това фондът да имат съвсем рационализирана, съвсем рационална структура на управление. Ако говорите с хората от частния сектор, те по принцип имат интерес да инвестират, но за да инвестират в един проект, те искат да имат професионален процес на подбор и също така те искат да има гаранция. Всяко едно политизиране на тези аспекти е пречка. И не просто пречка, това може да съсипе цялата идея. Трето. Ключов елемент е подкрепа на допълващия характер – нещо, по което постигнат съгласие между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, защото това е стимул да се постигне напредък и то, ако се може по-скоро, с ЕФСИ Господин комисар спомена три допълнителни възможности за подкрепа. Малките средни предприятия чрез Европейски инвестиционен фонд. Ние виждаме сериозна потребност на пазар подкрепа за малките, средни и средно капитализирани предприятия, защото те последните са насочени към експорта, те са новаторски и на тях им е много трудно да намерят достъп до финансиране. Втората възможност са иновациите. За нас образованието, иновациите, обучението, уменията, квалификацията са основни при повишаването на конкурентоспособността. Третата възможност са инфраструктурата. И тук и комисията, и банката разбират инфраструктурата по по-широк начин. Това не са само пътища или ЖП линии. Това е социалната инфраструктура, информационните, комуникационни технологии и така малките средни предприятия, инфраструктурата, иновации. И има четвърти компонент, който е изключително важен. И това е консултативно. Това е възможността да се предоставя консултативна помощ. Нещо, което ще подкрепи техническите знания и умения необходими за изготвяне и реализиране на проекти, за разработване и реализиране на финансовите инструменти, особено в сътрудничество с публичния сектор. И също така това е свързано с, с изграждане на капацитета и в публичния и в частния сектор. Така че този аспект свързан с възможността да се предоставя предоставят консултантски услуги, също така е един от ключовете към успеха. Разбира се, има много инициативи, които вече са започнали, включително и сферата на консултантските услуги, за които говорих. И така, последно. За нас сближаването е един от нашите приоритети от самотни създаване през 1958 година. Сближаването продължава да бъде основен приоритет за нас и това ще остане за нас една от основните политически теми. Фонда за стратегически инвестиции не измества нещо, той просто ще допълва вече съществуващите инструменти в рамките на политиката на сближаване. В край на годината около 30%, 24-25 милиарда са били насочени на проекти свързани с политиката за сближаване. Това, което можем да направим с тази нова инициатива е просто да увеличим възможността на инструментите в областта на сближаване, защото въпросът за привличане на нови средства, въпросът за оптимално използване на средства в публичния сектор е от огромно значение. И точно тук е важната роля на ЕФСИ, защото ЕФСИ в дългосрочен аспект ще подпомага политиката за сближаване. И искам да ви уверя за надвлижаването е и продължава да бъде приоритет и смятаме, че с нов инструмент можем да увеличим ефикасността и резултатността на политиката за сближаване, защото ние сме готови да работим активно във всички 28 държави членки и ние сме готови да работим с националните институции за насърчана на растежа, с регионалните платформи, за да дадем един допълнителен тласък на това, което вече сме постигнали. За това се обръщам към колегите от парламента и да ги призова да направим всичко за това си да започне да работи колко се може по-бързо, защото хората в Европа имат нужда допълнителни възможности за растеж и заедост. Благодаря ви. Благодаря, господин Молтерер. Сега пристъпваме към първия кръг от въпроси, които ще бъдат зададени от координаторите на политическите групи. След това възможност ще имат колегите от комисията. Господин Ван Нистелрой. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на нашите гости, заместник председателя на Европейската комисия и заместник председателя на Европейската инвестиционна банка. Господин заместник председател, вие Отговаряте за много широко обхватен ресор. Радвам се, че редовно можем да разговаряме по всички теми, отнасящи се до ресора ви. Днес ще обсъдим по-конкретно Европейския фонд за стратегически инвестиции. Гласувахме по текст на тази тема днес сутринта. Това е наше становище по тази тема. Това бе първата стъпка <clears throat> в рамките на един дълъг процес. Предстоят ни преговори с съвета. Вече са постановени редица инструменти, които ни отвеждат в посока револвиращи фондове. Дори Миналата година променихме съответния нормативен акт, за да <clears throat> можем да приложим многогодишния подход. Имаме опити с механизма за споделяне на риска по Хоризонт 2020. Би ми се искало да обсъдим с вас двамата. Актуализирането на оперативните програми и споразуменията за партньорство с държавите членки в рамките на европейските структурни инвестиционни фондове. Налични са необходимите инструменти, но дали се ползват? Теоретично сме едно голямо семейство тук в Европа, но съветът като че ли не проявява много голяма воля. През следващите години ще можем да си извлечем много ценни пулки от тази нова инициатива. Днес сутринта и дадохме много положителна оценка ще можем да си извлечем ценни полки и от останалите инструменти. Вашите екипи трябва да си сътрудничат много добре, трябва да координирате действията си с вече създадените управляващи органи. Това е много важно. Днес сутринта обсъдихме идеята за извършването на оценка Такава оценка е необходима, тъй като не се знае точно как ще се развият нещата с новосъздадения гаранционен фонд. Ще трябва да видим дали този нов инструмент ще допринесе за социалното, економическото и териториалното сближаване. Не бива бедните все повече да обедняват, а богатите да стават все по-богати. Има и още нещо. В дългосрочен план, т.е. през периода от 2020 година нататък, ще трябва да наблегнем и на въпроса за това какъв е елементът на риск каква е принадената стойност на споделянето на риска? Преди 10 години в някои държави бяха направени инвестиции. Сега след 10 години в някои държави установяваме, че проектите са били реализирани, но в момента не се работи по тях, а някои проекти просто не биват доведени до край, тъй като периода за пускане на пазара е прекалено дълъг. Моля отново да дойдете на наше заседание след половин година, след една година. за да обсъдим как е била приложена идеята на практика. Благодаря на господин Ван Нистелрой. Госпожо Крел, имате думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин Молтерер. Групата на социалистите и демократите винаги е подкрепила инвестиционната програма. Обявявахме се за вземането на решение за тази програма и когато се залагаше единствено на строги бюджетни економии. Господин Катайнен, вие заявихте, че трябва да поставим ударението върху политиката за сближаване. Заявихте, че не е възможно, за да се финансира тази програма, да се отклоняват средства от политиката на сближаване и средствата за ОСП. Похвално е това, но знам също така, че никога няма да имате възможност да отклоните средства от тези две области, тъй като по тях вече са заделени точно определени суми за финансиране на държавите членки. Държавите членки никога не биха допуснали да се намалят средствата в тези две области. Ще ви дам за пример Германия би трябвало Германия да предостави 8 милиарда за фонда за стратегически инвестиции, а не за реализирането на инфраструктурни проекти само в Германия. Трябва да участват и държавите членки, според мен. Не бива да допускаме по хоризонт 2020 да се финансират същите научно-изследователски институции, които биха се инвестирали и по фонда за стратегически инвестиции. С единствената разлика, че по фонда за стратегически инвестиции ще има по-голям ефект на лофта. Поне вие твърдите така, но това не е вярно. По Хоризонт 2020 се финансират съвсем различни проекти, които нямат нищо общо с фонда за стратегически инвестиции. Не бива да се съкръщават средствата по него. Парламентът продължава да се опитва да търси поради това други възможности за финансиране на фонда. По въпроса за оценката на кредитния рейтинг на Европейската инвестиционна банка, който е 3А, запазването на този рейтинг наистина ли зависи от тези 16 милиарда под формата на гаранции? или има и други възможности, като например годишния бюджет на Европейския съюз. Допускам, че може да се намерят средства и по европейския бюджет от година на година. Тези 16 милиарда трябва в един момент да бъдат предоставени, независимо какъв ще е източникът когато бъдат предоставени, то ще е ясно, че това ще са публични средства. За това ще трябва и да се внимава по отношение на проектите, на техния подбор. Не бива да се подбират проекти, които не са в съзвучие с целите на Европа 2020. Би трябвало парламента да може да упражнява някакъв контрол, без това да се тълкува като прекомерно политизиране. Може би не съм ви разбрала добре, но според мен парламента трябва по някакъв начин да участва в работата на фонда. Моят опит показва, че парламентът до момента не е бил пречка за развитието на регионите, на малките и средни предприятия или за благосъстоянието на гражданите. Имате ли освен това представа за критериите за подбор на проекти? В Германия, в други държави и членки вече са изготвени огромни списъци с евентуално допустими проекти, проекти, чиято стойност е много по-висока от общата сума, която ще се предостави по фонда. Благодаря на госпожа Крел. Не виждам никого от групата на ЕКР. Давам думата на господин Яковчич от групата на либералите. Благодаря, госпожо председател. Господин Катайнен, господин Молтерер. От името на групата на либералите ви благодаря за взаимодействието. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Това наше взаимодействие е изключително полезно. Както знаете, сред приоритетите на нашата група са растежът и заетостта. Приветстваме идеята за създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции. Както казах на господин Юнкер, през 2019 година резултатите постигнати от комисията ще бъдат оценени в зависимост от постигнатия економически растеж в Европа. Подкрепяме идеята за създаването на фонда. Мисля, че той ще се овенча и с голям успех. Стратегията предвижда освен държавите членки Италия, Словения, Харватия и Гърция, да участват и други държави, като Босна, Херцег... Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Албания. Говорихте за възможностите за инфраструктурни проекти и проекти в областта на енергетиката. На територията на Балканите има голям потенциал за използването на възобновяеми енергийни източници и за ВЕЦ. Има също така възможности и за изграждането на терминал за стечнен природен газ в Харватия и Албания. Обмисля се тези проекти да се насочат към италианския пазар, където има известни проблеми с доставките на енергия ще има ли възможност средства от фонда да се използват в държави членки и страни със статут на кандидат? Какво ще е съотношението между частния и публичния капитал, като се има предвид, че някои от тези проекти се осъществяват от държавите? Може ли поне от части да отговорите на тези въпроси? Господин Омърже. Мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на комисията Катайнен, господин заместник председател на ЕИБ Малдарър. Благодаря ви за готовността да водим един, надявам се, откровен и полезен диалог. Бих искал да споделя няколко съображения. До безкрай можем да философстваме на тема този, този фонд, но но знам, че е, и аз и, и редица колеги, прочем, храним известен скептицизъм по отношение на този план. Разбира се, времената са такива, че трябва да положим всички усилия този план да, да, да, да се увенчае с успех. Дължим го на а, е, милионите безработни, на МСП, а и на Европа. Защото планът Юнкер е сърцевина на, на програмата на, на, на Европейската комисия – и доколко той ще може да отговори на предизвикателствата за заетост и растеж, ще бъде показателна за способността на Европа да се справи с всяко предизвикателство. Значи ние, ние се чувстваме отговорни за успеха на този проект. Тук сте е, гост на Комисията за регионално развитие. Аз съм следил дискусиите, които се водят и в други комисии, в бюджетната, и в економическата и разбирате, ние гледаме на всичко това от към ъгъла на регионалната политика. И си задаваме известни въпроси. Първо, Вие казвате, няма, няма критерии. Е, е, за регионално, за териториално разпределение. Обаче, е, е, ние тук е, е разполагаме е, е, с е, някакви 3500 е, е, с милиарди фактически за преодоляване на разликите е, между регионите. И тук фактически не бихме искали този нов инвестиционен проект, EFSI, да задълбочи разликите между регионите. Тъй като е на лице риск все пак. Ще се съгласите, че е, частните е, инвеститори е, могат да съсредоточат капиталовложенията си в големите общности. И би следвало да се вземат някакви политически мерки, така че капиталовложенията да бъдат насочени към територии, които са в тежко економическо положение, при, при сериозна безработица и при е, крещяща липса на капиталовложение. И питам ви аз как да постигнем тази цел. Е, сега, вижте, аз съм от, е, от е, острова Реунион, е, крайно периферна част на е, Съюза. И е, плана Юнкер мобилизира е, стопанските дейци, е, носи се във въздуха надежда, но нищо по-лошо няма, знаете, от една разочарована е, надежда. И представете си какви биха били последиците, ако и едно евро не стигне до тези крайно отдалечени части на Европейския съюз. Е, това, това би трябвало да се, да се има предвид, да се трябва да се държи сметка за това. И на второ място, за да е, бъде постигнат успех, трябва да бъдат въвлечени местните администрации, областните администрации, органите на самоуправление, понеже ясно е, е, е тези местни дейци са най-способни. Не рядко, понеже са на място, да генерират предложения, да, да се организират, да, да кандидатстват пред Европейската инвестиционна банка, поне по сведенията, с които аз разполагам, а, а, поне що се отнася до Франция, няма такова едно противоречие между центъра и, и териториите. И на трето място, последно, аз с удовлетворение чух от вас, че фундаменталната наука е, ще може да бъде финансирана от инвестиционния фонд. Ние наскоро бяхме тук на посещение в е, е, Холандия и бяхме, се убедихме на, на място, че се работи много в областта на фундаменталните научни изследвания. И аз бих искал да имате предвид значението, което ние отдаваме на така наречената синя економика. Тук става въпрос за е, е, изследванията в областта на, на морското дело, е, за опозотворяване на огромния потенциал на, на морето, на, на, на океаните, например в, в нашия случай, можем да говорим за Индийския океан, та големия потенциал на, на океаните и на е, морското дело е, за изличане на економическа полза е, за целия Европейски е, съюз. Това е направление на, на дейност, което също според мен не би следвало да се пренебрегва. Благодаря. Госпожа Вана има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата заместник председатели, съответно на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви за изложенията и за поредната възможност да разговаряме с вас. Вече сме разговаряли с вас в пленарната зала и в други парламентарни комисии. От името на групата на зелените Нека още веднъж заявя, че сме за приемането на широко мащабен пакет от мерки за инвестиции. Необходими са както публични, така и частни инвестиции, за да преодолеем кризата и да повишим покупателната способност, както и за да загърбим до някъде политиката на строги бюджетни економии. Господин Молтерър, благодаря ви, че се спряхте и върху социалната инфраструктура основната за нас тема. Това е и момент, към който се отнасяме особено критично, е свързана с социалното и екологичното измерение. Тези две измерения не са отчетени в достатъчна степен в разработената стратегия. Опитът от структурни, със структурните фондове и комисията на сближаване, политиката на сближаване показват, че трябва да се гарантира участието на местните и социални органи, на гражданското общество, на социалните партньори. Всичко това не е достатъчно добре застъпено в стратегията. Но освен това, инвестициите трябва да са целенасочени. Те не бива да се осъществяват като самоцел. Не всяка инвестиция е добра и устойчива. По-важно е в кои отрасли, в кои региони се инвестира, каква е принадената стойност, която проистича за гражданите, за работниците. Как ще се гарантира обвързването на инвестициите с определени цели, например с целите на стратегията Европа до 2020 година? Тези цели обхващат не само растеж и заетост, но и дейностите в областта на климата, борбата срещу бедността, равнопоставеността, образованието и други как ще се гарантира обвързването на инвестициите с постигането на цели в тези области? Например, на ниво насоки за инвестиции или насоки за подбор на проектите. Как ще се гарантира инвестирането в социална инфраструктура, в образование, в мерки насочени към пазара на труда? Комисията по заетост обсъждаме много оживено въпроса за това дали не би трябвало в инвестиционния комитет или в ръководния комитет да членуват, например, експерти по социално дело. Не са предвидени обаче квоти по отрасли. В списъците с проекти, изготвени от държавите членки, се съдържат много малко проекти за социални инвестиции или инвестиции в образованието. Това буди голяма загриженост сред групата, в групата на зелените. Не сме сигурни, че ще се гарантират устойчиви инвестиции в тези области. тези има вероятност някои инвестиции дори да са в разрез с целите на стратегията Европа до 2020 година. Възможно е да се инвестира в атомната енергетика или в проекти за изграждане на пътища, например. Запознати се с проучването на МОД, според което Потенциалът на фонда за насърчаването на заетостта може да бъде изчерпан единствено ако се инвестира в региони с висок процент на безработица. Това трябва да е придружено от широко мащабни мерки в областта на образованието и пазара на труда в държавите членки. Как ще гарантирате всичко това? Grazie Presidente. Grazie al Commissario per essere qui. Qualche giorno fa lei благодаря, господин комисар, за това, че се отзовахте на нашата покана. Преди няколко дена казахте, че се нуждаем от високо образовани, високо квалифицирани хора, които да посрещнат предизвикателствата на растежа, да се преборят с безработицата. Обаче разходите за всичко това, както самия вие казахте, аз продължавам да цитирам, би следвало да се изключат от калкулациите за държавния дефицит. И аз съм съгласна с вас. Значи, трябва да се има предвид необходимостта от растеж, от развитие и за социалната политика. Обаче, разходите от структурните фондове влизат в калкулацията на дефицита, а в същото време <clears throat> да вземем за пример образованието, е, което се финансира от Европейския социален фонд, е необходима гъвкавост и знаем, че такава гъвкавост се предвижда. Дали обаче ще се предвиди тя по ЕФСИ? Ние тук непрекъснато подчертаваме колко различни са целите на двата фонда. Но в това отношение не би трябвало да се допуска разлика. Още петима колеги са се записали. Моля ви да бъдете пределно кратки, за да дадем възможност на колегите да отговарят. Да, въпросът ми е и към двамата заместник председатели, е, и Катайнен, е, и на ЕИБ. И двамата ви питам, е, дали инвестиционния комитет ли е, съвет ли е, как ще се нарича, по ЕФСИ, ще оценява освен финансовата и економическата обосновка на проектите, особените финансови обстоятелства, при които се намират някои държави, като например Гърция. Имайки предвид, че е, ЕФСИ в някои случаи ще поема е, риска, ще, ще носи риск. И на второ място е, ще се отчита ли устойчивостта, дългосрочната перспектива на работните места, които биха се създали е, чрез инвестициите по този фонд. Следващия въпрос е, от името на госпожа, от госпожа Бресо. Е, благодаря ви, е, господа, че сте тук сред нас. Аз бих искала по-добре да, да разбера тази концепция за така наречените инвестиционни платформи. Това са финансови платформи, доколкото разбирам, те набират инвестиционни средства и след това <clears throat> координират изразходването им. И смятате ли, че в рамките на тези инвестиционни платформи ще може да се гарантира и финансирането на проекти, които имат положителен косвен такъв външен ефект, но нямат непременно бърза възвръщаемост, за разлика от други. И фактически как, как ще се оценяват проектите? Чисто по финансовата си рентабилност или по по-широката е, си ефективност? следващия въпрос. Господа, аз съм член и на бюджетната комисия на парламента и добре познавам колко разгорещени разговори се водят в бюджетната комисия, особено днес. Бях свидетел на това. Все още няма отговор. Въпроса откъде ще дойдат парите, но аз няма да ви го задавам, за да не отваряме поне тук котията на Пандора. Аз питам за връзката между ЕС и структурните фондове, понеже в различни документи е, тук можем да прочетем, че няма механизъм, е, чрез е, който, в който, по който структурните фондове да допринасят за капитализацията на ЕФСИ. А съчетаването на финансовите потоци в отделни проекти, т.е. и от структурните фондове, и от ЕФСИ, май ще бъде възможно. Значи, дайте просичко да го обясним. Имаме имаме парите, е, идват частните инвеститори да си представим, че нямаме политическо влияние, нито териториални някакви интереси, които да влияят. Значи идват инвеститори от, от, от всякъде, предлагат ви високо рискови проекти, търсят гаранции, и след това започват вече да организират финансирането. И питам, структурните фондове, къде ще заиграят? Каква ще бъде връзката? И това е във връзка, прочем, с току-що зададения въпрос за платформите. Значи имаме тях си две версии се, се ширят. От една страна отделно ще ли да, да се разходват тези фондове, от друга страна пък ще ли да се допълват. Да, и господин Ван Милтенбург съвсем накратко за критериите. Значи, е, дружества, работодатели на до 3000 души работници и служители. Това обаче и големите, и по-големите от, от това е, са затруднени при финансирането на проекти, а големите биха могли да допринесат немалко полза за малките и средните. Така че да отговорите, кой е определил така този доста произволен критерий 3000 е, и фактически по този начин се затръшва вратата в носа на, на по-големите дружества. Сим Богович, е, благодаря. Аз съм голям поддръжник е, на идеята, понеже смятам, че успех Успеха е, на, на, на нашия мандат е, и на парламента и на комисията до голяма степен ще зависи от успеха на, е, на тази инвестиционна инициатива. И сега въпросът. Националните банки за развитие. Каква ще бъде тяхната роля, особено за МСП? Вторият въпрос. В духа на казаното от господин Яковчич, подкрепям идеята трябва да, да търсим някакви общи проекти между няколко държави, например газовия терминал в е, Северно-Адриатическо море, който може да принесе за решаването на редица и редица е, екологични е, проблеми, пък и ще подготви Адриатическият район за присъединяване към енергийния съюз. След това, в Словения, например, ние имаме много проблеми, е, свързани с защитата от е, наводнения. Ще може ли да се кандидатства и с такива проекти, понеже те общо взето се финансират от Кохезионния фонд? Ще може ли да се привлекат средства и от ЕФСИ? Като тук, знаете, не може да се измери економически ефект, така пряк. Но пък знаем, че превенцията е, е, е, е нещо далеч по-разумно от е, поправенето на щетите. Благодаря. Сега ще дам възможност на нашите гости да отговорят, дано да отговорят на повече от въпросите, пък надявам се и това да не бъде последната ни среща. Ние вече казахме, че се надяваме да можем редовно да се срещаме с вас и като заработи фонда, дори да обсъждаме вече постиганите резултати. Господин Катайнен. Аз трябва да бъда много кратък, тъй като ми предстои друг ангажимент. Но първо трябва да се знае, че ЕФСИ няма да реши всички проблеми. всъщност Всъщност е, става въпрос за 60 милиарда за, за 3 е, години и, и то от частни източници. Докато Европейската инвестиционна банка освоява 77 милиарда годишно. Например, те наскоро е, съобщиха данни, че са финансирали 8 учебни заведения, училища в Великобритания. Е, така че много от вашите пожелания тук, госпожи и господа, се писват в ежедневието на Европейската инвестиционна банка. Е, имайте го предвид. Сега, варианти за финансиране на ЕФСИ. Ако по едно А е, се откажем от Хоризонт 2020, ще останат само Еразъм и Галилео като възможности да прехвърлим средства. И като започнем да се водят преговори с 28 държави членки и с парламента от друга страна, е, може да си представите какво ще настане. До края на месец юни нищо няма да постигне. Кредитният рейтинг на Европейския съюз. Стандарт е, и Порс вече понижиха кредитния рейтинг на Съюза. Освен това, знаете, има 25 е, милиарда неразплатени разходи от, от минали периоди е, нали, по, по кохезионната политика и, и по някои други статии на бюджета не можем да поемем риска да не заявим категорично откъде ще дойдат парите за гаранция на стойност 16 милиарда – Е, това е риск от сериозно понижаване на кредитния рейтинг, от там нататък от повишаване на цената на финансирането за държавите. Този риск наистина не може да се поеме. Фундаменталните научни изследвания по хоризонт 2020 е, има средства на стойност 77 милиарда. С, това е с 48% повече, отколкото преди две години. Сега ще вземем 3,5% само от тази сума. Нали? И, е, както казах, аз посетих няколко висши учебни заведения, които вече са се възползвали от финансиране по хоризонт. Е, е, дори, дори в Кипър, страна в сравнително трудно финансово положение, частният сектор е готов да се включи в някои от проектите, държавата също. Обаче обичайното кредитиране е недостъпно, имайки предвид положението на Кипър. Така че нека бъдем непредубедени. Ако има повече средства за финансиране поеси, е, е, ще бъде благоприятствана и науката. Господин Марже казва средствата да бъдат насочени към необлагодетелстваните, към частите от е, Съюза с най-висока безработица. Да, и сигурно и това ще стане. Но вижте, е, малките и средни предприятия имат горе-долу едни и същи проблеми, където и да се намират те. Като вземете Кипър, е, Франция, Германия, <coughs> Липсва и, дълговото, и капиталовото финансиране. Фактически тук териториална диференциация не може да се направи. Освен това, инфраструктурата за научни изследвания е съсредоточена около висшите учебни заведения. Но пак трябва да насочим финансирането към районите, в които не, не се е инвестирал достатъчно, защото там инвестицията ще е, принесе за най-голям ефект като, като темп на растеж. И макар и е, да няма предварително териториално разпределение, ще се стигне някакси до насочване на средствата там, където те са най-необходими. За тази цел, е, впрочем, се създава този консултативен център или средище за нуждите на ЕФСИ, до което ще има достъп всички кандидатстващи за проекти. Госпожа Дамато, вероятно има някакво недоразумение. Аз не съм бил за това разходите за образование да бъдат изключени от формулата е, за дефицит. Аз казах миналата седмица, ако имаше някакво златно правило, така казах, аз бих бил за това да изключим всички разходи и за научни изследвания, и за образование, но така докъде ще стигнем. Все едно, все едно да изключим е, всички бюджетни разходи от е, формулата за дефицит. Така да ви кажа, това е причината, по която не бихме искали да се е, е, използват в случая е, публични държавни средства. Да, да не расте държавния дълг. Е, затова всъщност акцентираме върху привличането, е, така, разтварянето на вратите за повече частни е, източници на, на финансиране. Госпожа Спираки, ЕФСИ ще покрива и страновия риск. Да, вчера е, разговарях с гръцки индустриалци, за това говорихме, едно от големите предимства на ЕФСИ е, че фактически финансира риска. Това може да бъде странови за някои страни и някакъв друг риск, но така или иначе. Благодаря. Благодаря ви. Съвсем накратко. Господин Ван Нистелрой, имаме опит при съчетаването на централизирани средства с безвъзместно финансиране страна на ЕИБА. Вие говорихте за проектни облигации, но също така ние работихме и по децентрализиран начин, например, инициативата за малки и средни предприятия. Испания бе първата държава, която започна да го прилага, Малта и други държави се заинтересуваха от тази идея. От 2007-2013 година 19 милиарда предвидихме като съфинансиране в структурните фондове. И от тук и втората ни бележка. ЕФСИ не измества Европейската инвестиционна банка. Не, ние продължаваме да изпълняваме нашите задачи, а ЕФСИ предоставя допълнителни възможности, включително и за кредитиране. Основното по въпроса за гаранциите е следното. Ако започнем тази дейност, поемаме отговорността, включително с счетоводна гледна точка, по време на цели инвестиционен период, например за инфраструктурата, това могат да бъдат 10, 20, 30 години. Следователно, имаме нужда от сигурност, че ако започваме тази дейност, гаранцията ще бъде налична изцяло. Ако създадем впечатление и на частните инвеститори на агенции за кредитен рейтинг, че решението ще се взима за всяко отделна година, просто нищо няма да проработи. Затова се придържаме толкова стриктно към този принцип и искаме да ви помолим да подкрепите тази идея, защото тя е от ключово значение. Второ, Политиката на Европейския съюз е ръководна звезда за Европейската инвестиционна банка. Ние знаем какво означава политиката, която е залегна в основата на Хоризонт 2020 година. Малките и средни предприятия преди години не бяха в центъра на вниманието, нито пък изменението в климата. Обаче сега, например, 25% от нашата дейност се пада на ефективното използване на ресурсите. Освен това, по подбора на проекти. Това ще бъде обичайна дейност по подбор на проекти, такава каквато се извършва от ЕБ, но освен това инвестиционния комитет ще решава дали да се одобри гаранцията за определен проект. Тоест, проектът на подбор се извършва от професионалисти и в допълнение към това инвестиционния комитет решава дали да се използва гаранция. Господин Яковчич. Планът Юнкер е за 28-те държави членки, докато банката, Европейската инвестиционна банка, работи и с трети държави, но е възможно да се извършват и трансгранични инвестиция, например, има механизъм за финансиране в Западните Балкани. Така че самата инициатива е за 28-те държави членки. Инициативата за ЕФСИ. Сега по въпроса, за който вие говорихте. ЕФСИ е един допълнителен инструмент. Ще дам два примера. В сектора на информационните комуни комуникационни технологии, нищо няма какво да се прави, например, ако трябва да свържат два града, защото частният сектор сам ще свърши работата, но ако иска да осигурите високоскоростен интернет в селските райони, имате нужда от финансиращ механизъм за това. С Фил Хоген, комисарят по селскостопанство, започвам да обсъждам измерението селските райони които могат да бъдат облагодетелствани от този финансиращ инструмент. И ние трябва да обсъдим това в Генерална дирекция морска политика на Европейската комисия, защото може да се засили потенциала и да се реализират много идеи. Националните институции за насърчаване растежа проявиха интерес, но не във всички 28 държави членки има такива национални банки за развитие или за насърчаване развитие. И това може да създаде определено напрежение. Ние говорим за широк спектър от дейности, които са предмет на сътрудничество с, ням, с тях. Ние вече използваме сътрудничество с тези институции за кредитиране на малките и средни предприятия или за други инвестиции. Следователно, имаме пред нас много интересен и обещаващ партньор за сътрудничество. Бих искал да внеса едно разяснение. Европейската инвестиционна банка не генерира проекти. Тя ги финансира. Затова сме много заинтересовани от това да имаме професионални партньори по места и искаме да засилим сътрудничеството, например, с органите за регионално управление да използваме потенциала, който вече съществува за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд. Вече този потенциал съществува. Господин Юнкер, когато обяви за тази инициатива в Европейския парламент, минутина каза, че ЕФСИ е само част от общата стратегия. Например, капиталовия съюз, един енергиен пазар в Европейския съюз. Всичко това са други елементи в тази стратегия. Но ние смятаме, че бихме могли да ви убедим, като обсъждаме с вас този въпрос, като ви информираме и аз съм готов редовно да срещам с вас обсъждане, защото искаме да ви убедим в това, че наистина ще има реална полза от това, което предлагаме. В областта на инфраструктурата, например, ние виждаме, че нашето виждане на инфраструктурата е много по-широко, отколкото вие първоначално мислихте. Същото въжи за иновации. Това е още един пример. Съвместно с Европейската комисия споделяме един много широк подход, широко разбиране. И вече финансираме образованието, университетите. Това е нещо, което можем да направим още по-добре с ЕФСИ. Сътрудничество с ЕФСИ разбира се, както вие правилно казахте, може да включва инвестиционни платформи. Също така говорихме за инициативата за малките и средни предприятия. Също така може да се твори и трето ниво на сътрудничество чрез и компас. Също така, вие говорихте за големите корпорации. Ние не сме затворили вратата пред тях, но ние искаме ЕФСИ да се насочи към малките средни предприятия и предприятия със средна капитализация. Но, разбира се, искаме да подпомагаме и научно-изследователската развоен ден с големите корпорации, но основното ни внимание ще бъде насочено към малките и средни предприятия и предприятия средна капитализация, защото те имат нужда от финансова подкрепа, защото големите корпорации имат ликвидност, те имат достъп до кредитиране в няколко държави членки, тъкмо чрез съчетаване на структурните фондове с нашите кредити, ние работим по инфраструктура за защита от наводнения. И от предишния си живот знам, че е необходимо да има стратегия, защото иначе средствата ще бъдат насочени погрешно. Вие ще инвестирате в нещо, което противоречи на друга част от стратегията. Ние искаме да предоставяме една положителна подкрепа, но също така е важно понякога да казваме не, за да избегнем неправилно насочване на инвестициите. И ние се придържаме твърдо към този принцип, защото не искаме да получим средствата си обратно, а това е възможно само ако инвестираме в подходящи проекти. Благодаря ви. Благодаря ви от името на всички членове на комисията и ви обещаваме, че скоро ще ви поканим отново. Благодаря. Само една минута, моля, се, да изпратя нашите гости и след това продължаваме с нашата работа. bye The... Колеги, моля ви за тишина в заседателната зала. Нека да продължим с нашия дневен ред. Нека да продължим с нашия дневен ред. Следващата точка е размяна на мнения по доклад по собствена инициатива на тема политиката на сближаване и маргинализираните общности. Докладчик е госпожа Райнтке. Тя предостави текста на своя проект от доклад и тя, има, да. и тя има думата, за да можем да започнем размяната на мнения. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, в момента това, което предлагаме, работен документ не е проекто доклад, но и този документ според мен е важен. Може би следва да кажа нещо за предисторията на този доклад. Знаете, че за новия период за финансиран 2013-2020 година се изискваше заинтересованите страни да включат маргинализираните общности като една от целевите групи този доклад бихме искали да разгледаме този въпрос и да разгледаме това как се изпълнява на практика този принцип. Вече през 2009 година бяха посочени маргинализираните групи като предмет на особено внимание. И искаме да видим как сега се изпълнява реално политиката спрямо от тях. Сега по време на криза виждаме, че в цяла Европа маргинализираните общности страдат повече, отколкото по-голямата част на населението. Условията, в които живеят тези общности, са много тежки. Затова ние смятаме, че политиката на сближаване е изключително важна за подпомагане на тези общности. Също е време на общините в Европейския съюз се сблъскват с много сериозни бюджетни ограничения. Много често това ги лишава от възможността да провеждат политика за приобщаване, да провеждат на общинско ниво политиката на сближаване. И искахме да отчетем всички тези тенденции и събития и да разгледаме какви препоръки могат да се формулират тук на нивото на Европейския съюз, за да създадем една политика на сближаване, която наистина да е полезна за маргинализираните общности. Това, което ние направихме при подготовката на този документ, който, с който разполагате, че разгледахме оперативните програми и споразумени за партньорство, които вече са на лице, постарахме се да съберем информация от всички институции. Също така се постарахме да включим гражданското общество в максимална степен различни групи, които работят и в политиката по сближаване и също така искахме да говорим, да установим диалог с представителите на тези маргинализирани общности, така че работихме съвместно с много неправителствени организации при подготовката на този доклад и в моята община и с още няколко общини в моя регион също така бяха включени, защото в момента там има много иммигранти от различни държави, държави членки, включително има значителна общност от роми, които са маргинализирана общност. Сега, почени доклада. В заглавието ние говорим за маргинализирани общности и групи. В началото на нашия дебат обсъждахме дали трябва да предложим ясна дефиниция на това, що е маргинализирана общност. Ние възприехме следната линия. Решихме, че няма да предлагаме твърде стриктна дефиниция, но по-скоро бихме искали да уточним някои понятия. Например, здравословни условия на живот, систематично изключване или изолация в различни общества и на различни нива, но по-скоро искахме да възприемем тази гледна точка, а не да се стремим да представим една стрикна дефиниция. Основните принципи, които искаме да приложим в целия доклад са недопусната дискриминация – и цялостната цел на Европейския съюз е да бъдат премахнати системните причини за неравенство. Неравенството със сигурност е проблем пред тези маргинализирани общности. Много често се обсъжда конкретната общност, ромската общност в Европа, като общ принцип ние искаме да разгледаме проблема с антиромските настроения в Европейския съюз, как може да ги преодолеем, включително с помощта на политиката за сближаване. Бихме искали да повишим осведомеността в държавите членки по този проблем с антиромските настроения. Като общ подход искаме да засилим достъпа до обществените услуги за маргинализираните общности и да променим подхода от подхода основан върху търсенето към подход, който е свързан с предлагане на услуги, защото много често тези хора не могат да направят така, защото техният глас да бъде чут. Затова предлагам един подход, в който да се предлагат услуги, тези хора да бъдат приветствани, да се чувстват добре дошли. Прилагането на принципа за партньорство е основа, задължителна основа според политиката сближаване. Друг е един важен принцип е достъпа до обществени услуги. Това е подход, който може да се нарече излично заявен, но не е изключителен. Тоест, дейностите следва да бъдат насочени към това да донесат полза на маргинализираните общности, но по такъв начин, че в сметка да спечели цялото общество. И последното, на което се спирам в нашия доклад за борбата срещу корупцията при използването на средства от политиката за сближаване, защото миналото е имало проблеми с, с злоупотреби с средства от политиката на сближаване, сочени за маргинализираните общности. Разглеждаме различните етапи на политиката на сближаване, формулирането на различните видове политика за това как се водят преговори за споразумение за партньорства. Също така разгледахме споразуменията за партньорство в някои държави членки. И в много държави членки те включват и подпомага на маргинализираните общности. Ние смятаме, че това е абсолютно необходимо. А също така споменах, че принципът за партньорство се прилага на етапа на подготовката и на последващите етапи, също така кодекс за етично поведение е нещо, за което администрацията много често даже не знае. И трябва много ясно да заявим, че това е сериозен проблем. Искаме да гарантираме това, че по време на подготовката на разпределянето на средствата за сближаване следва да се прилага принципа за партньорство и трябва да бъдат привлечени всички заинтересовани страни, най-вече самите маргинализирани общности. На етапа на реализацията става ясно, че е абсолютно необходимо да се прилага един комплексен подход. Запознали сме се с положителни примери, когато се отчитат различни аспекти и се използват средства от различни източници с цел да се реализират проекти, основани върху този комплексен интегриран подход в различни сфери, например образование, здравеопазване, жилищно настаняване. Както вече казахме, могат да се използват средства от различни фондове, различни източници за тези цели – можем да препоръчаме различни инструменти, доказали своята полза. Например, развитие, водено от общността, но също така и интегрирания териториален подход. Тези инструменти са доказали своята полезност, особено що се отнася до прилагането им с цел подобряване на ситуацията на маргинализираните общности. Важно е също да се внимание и на изграждането на капацитета, защото при маргинализираните общности много често проблемът е липса на капацитет в държавите членки на различни нива. И за това е много важно да бъдат дадени възможности и права на маргинализираните общности, но за целта следва да се изгражда капацитет и на, в различните органи за управление, но трябва да се изгражда капацитет и в самите маргинализирани общности. На също така, един въпрос, който обсъждахме много, е включването на съображенията, свързани с подпомага на маргинализираните общности във всички сфери на политиката, включително и законодателството и нормативната уредба това съображение трябва да бъде включен във всички сфери на политиката за сближаване, защото ние смятаме, че това е една хоризонтална тема, обхващаща много сфери, много сфери на политиката. Това, което е много важно, е, че установихме, че все още няма успешни проекти в тази сфера. Дълг краткосрочният подход не е застъпен. Много от проектите не са устойчиви. Виждаме, че след период на финансирането една, две, три години проектите се прекратяват, те не могат да оцелеят. За това е много важно да се опрем върху дългосрочния подход. Периода за наблюдение доказано е от изключително значение. За момента виждаме, че много често наблюдението не се прави по качествен начин. Обикновено просто само се попълват е, някакви формуляри. Подходът е чисто количествен, няма никакъв качествен подход. Не се разглеждат проектите от дългосрочна гледна точка, каква е реалната полза за маргинализираните общности. Така че много работа следва да се извърши при наблюдението и също така наблюдението трябва да се извършва и с участието на маргинализираните общности. Защото само представителите на маргинализираните общности могат да кажа доколко са били полезни проектите, програмите за тези общности. И последното, което ще се съдържа в доклада, е необходимостта от създаване на мрежа от контакти, защото има липса на опит, няма достатъчно права и възможности, с които да разполагат маргинализираните общности. Е много важно да се споделят най-добрите практики и когато маргинализираните общности получат повече права и възможности, техния глас ще бъде чут по-добре. Така че, както виждате, много сме вложили енергия и ангажираност и емоционална привързаност в изготвянето на този работен документ. В бъдеще с нетърпение очаквам работата си с всички докладчици в сянка при участието на представители на различни групи, включително неправителствените организации. Те са натрупали много опит в тази сфера. С нетърпение очаквам а, вашите бележки, включително и критични по работния документ. Във втори, следващ седмица, ще проведем първата среща на докладчиците Сянка. С нетърпение очаквам това. Благодаря ви. Извинете, да пусна допусна как Казах, че ще обсъждаме вашия проектодоклад. Това беше работен документ, но както ви чух, мисля си, че вече доклада или поне проектодоклад вече е готов. Сега давам думата на докладчиците Сянка. Госпожа Лорд. Um, thank you very much. And um, that was a, a, a... Благодаря ви. Изложението на колегата бе много интересно, много полезно и идейно издържано. Благодаря на колегата за отличната работа, извършена до момента. Съгласна съм с нея за това, че трябва да подходим стратегически към политиката на сближаване. Радвам се, че Предстои тя да направи оценка на дългосрочното въздействие на финансираните от Европейския съюз проекти на местно равнище. Радвам се, че ще възприеме и положителен приобщаващ подход спрямо маргинализираните общности. В миналото не осъзнавахме необходимостта от такъв приобщаващ положителен подход, най-вече когато се предоставя финансиране за реализирането на проекти, които да отговарят на реални потребности. Може би и поради това на места има ниско ниво на освояване. Колегата не се спря върху псевдонеправителствените организации, но аз съм работила на низово ниво. Работила съм с социални предприятия и съм се сблъсквала с такива псевдо-НПО. Мисля, че трябва да представяме добре функциониращите организации на низово ниво, които работят по въпросите, които обсъждаме. Радвам се, че ще се наблегне върху необходимостта от сътрудничество с местни субекти и гражданското общество с оглед гарантирането на устойчивост. Устойчивостта е най-голямото предизвикателство, най-важният момент, причината за осъществяването на програми насочени към маргинализираните общности. Имам нужда и от някои разяснения. Например, в документа се заявява, че вместо да се търси определение на маргинализирани общности, ще се посочат някои общи за тях черти, като например затруднения при достъпа до здравеопазване, образование и други. Но така според мен ще пропуснем възможност Дава се пример единствено с общността на ромите. Доколко можем да включим и други примери. Искам да се възползвам и от възможността да привлека вниманието ви към проекти, основаващи се на междукултурния обмен и междукултурния диалог с цел преодоляването на изолацията на маргинализираните общности и постигането на цялостно социално сближаване. Доклада трябва да поставим акцент върху уязвимите млади хора, хората с увреждания, децата и най-вече децата, живещи в бедност или изложени на риск от бедност. Ще трябва също така да отчетем и спецификата на половете, да вземем предвид и общностите в селските райони и в периферните региони. Благодаря още веднъж на докладчицата. С удоволствие ще работя с нея. Благодаря ви, казва председателката. Следващия докладчик Сянка, господин Яковчич. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, току-що ми бе предоставен текстът на документа, който прегледах набързо. Оставам с впечатлението, че той отчита проблемите на общността на ромите в Европа. Аз говорих по този въпрос в пленарната зала. Добре запознат съм с проблемите на ромската общност. Работил съм немалко за тяхното интегриране на местно равнище. Текстът съдържа някои формулировки, които трябва да, да обсъдим. Ромите са само една маргинализирана общност в Европа. Трябва да направим всичко възможно, за да включим в текста и други такива общности, като например живеещите в крайна бедност или бездомните. Имах възможност да разговарям с представителите на Сдружение на бездомните. Разговарях с тях тук в Европейския парламент. Друга маргинализирана общност са иммигрантите от Африка, както и някои други мълцинства. Не бива да се спираме единствено върху ромите. В 95% от текста се говори само за тях. Разбира се, трябва да направим всичко възможно, за да ги подпомогнем. Но се реализират и други европейски проекти, насочени към ромите. Оставам. Не, не би трябвало Комисията по регионално развитие да изготвя доклад, който да е посветен единствено на мълцинствата и по-точно само на едно мълцинство. Така няма да постигнем баланс. За съжаление не можах да Извинете, няма да мога да присъствам на заседанието в четвъртък, защото ще трябва да отпътувам за Харватия, но ние ще внесем своя принос в работата по текста. Господин Ван Рой. Йоахим Целер, заместник-председател на нашата комисия, няма възможност да присъства на днешното заседание. Аз ще го представлявам Темата е от голям интерес за нас. В рамките на много кратък срок колегата успя да изготви представения ни документ. Междувременно са приети и съответните разпоредби, така че сега държавите членки имат възможност за действие. Трябва да участват всички държави членки, така че да може да се финансира и подпомагането на маргинализираните общности от наличните фондове. До 6% от фондовете за регионално, от средствата, извинете, по фонда за регионално развитие може да се изразходват за тази цел. Оказва се обаче, че тези средства се използват в много малък размер. Тоест има разминаване между наличните финансови ресурси и предоставените на местно ниво услуги. Би ми се искало по-задълбочено да се занимаете с подобни въпроси. В текста визирате ромите. Това е една важна, многобройна общност. Холандия и другаде редица организации често обсъждат въпроси, свързани с ромската общност, обсъждат се възможности за реализирането на проекти в областта на образованието и жилищното настаняване – ще трябва по-добре да си свършим работата. Трябва да направим така, че неосвоените средства по социалните фондове и фонда за регионално развитие да се използват на местно и регионално равнище. Защо не се освояват тези средства? Защото хората по места не знаят какво могат да направят с тях или защото никой не поема инициативата? ще трябва да разгледате тези въпроси в текста си. Както казах, има разминаване между размера на наличните инструменти и степента на освояването им. Говорите за действия на местно ниво с цел сближаване на отделните региони. Това е много важно. можем да видим какво можем да направим ние тук, но ще трябва да изискаме и от работещите на други нива да си свършат работата. Ние можем да извършим само част от работата по изготвянето на стратегията. Не бива да приключваме работата по доклада в момент, когато вече не може да бъде обсъден. Напротив, той ще трябва да бъде обсъден много подробно. Благодаря ви, госпожа Дамато. Благодаря. Благодаря на колегата за изготвения текст. Ще започна с последната част от текста. Необходимо е да привлечем за участие всички заинтересовани страни в държавите членки, сред които са социалните партньори, местните и регионални органи и организациите на гражданското общество. Това е особено важно, що се отнася до реализирането на програми и осъществяването на действия за преодоляването на трудностите, пред които се изправят маргинализираните общности. Има много възможности за това. Може да се използва финансиране по Европейския социален фонд, по програмата Erasm Plus и други програми, както и различни инструменти, като инструмента за интегрирано териториално развитие или за местно развитие, основано на партньорство. Би ми се искало обаче да знам как са били използвани до момента всички тези инструменти. Били ли са те подходящи? Социалната изолация и расизмът. Това са две явления, които са много осезаеми, за съжаление, към момента в Европа. Затова е жизнено важно да установим сътрудничество между комисията, държавите членки и местните регионални органи, за да се възползваме колкото се може по-добре от финансирането и наличните инструменти. Има ли данни за това какви средства са били използвани по Европейския социален фонд от 2010 година насам, например за жилищно настаняване? Такава информация би била много полезна. Много е важно да получим и допълнителна информация от комисията. А що се отнася до образованието, изграждането на капацитет в маргинализираните общности, това според мен може да е добра отправна точка за постигането на конкретни резултати. Така ще може да се окаже и въздействие върху социалната тъкан на маргинализираните общности. Господин Богович. Благодаря ви за интересния текст. Отблизо ще следя работата по него. Ще се опитам да се включа въз основа на опита си до момента Имам дългогодишен опит като кмет на населено място с голям процент ромско население. Ромите много често са били изолирани. Жителите на населени места не са им позволявали да се установят там Младите роми често се крим... <clears throat> извършват престъпления, но междувременно нещата се промениха. В моя избирателен район, например, изградихме детска градина, която може да бъде посещавана от ромски деца. Подобрихме условията на живот на ромската общност. подобни действия могат да бъдат извършени на общо европейско ниво. Не бива да допускаме ромската общност да живее при ужасяващи неприемливи условия. Ако допуснем това неизбежно, ще се натъкнем на проблеми. Не можем да допускаме подобно нещо. Ако Искаме да се справим с проблема. Е от особено голямо значение да се спазва принципът на субсидиарност. Политиците, когато реализират проекти в тази област, не бива да наблягат на печалбата на възвръщаемостта, на подобряването на условията на живот. Ще трябва да се предоставят съответните правомощия на местно, на регионално и на национално равнище. Опитът ми като кмет показва, че когато една общност си съжителства с роми, то ще трябва да се постигне и някаква договореност за това на каква основа да се постави това съжителство, какви условия на живот да се гарантират. Добре е да се осигури някакво външно финансиране, например по линията на Европейския социален фонд – Проблемът е на лице в цяла Европа. Има различни изражения. Трябва да направим нещо за справянето с него. Госпожа Смолкова. Благодаря. Благодаря за работния документ. С голям интерес изслушах докладчицата. Темата е много интересна. Тя е свързана и с онова, което обсъдихме вчера по време на пленарното заседание – Доста късно вечерта обсъдихме тази тема вчера. Много колеги се изказаха критично, посочиха примери за злоупотреба с финансирането, предоставено за ромската общност. Може би наистина има проблем с подобни злоупотреби но докладът трябва да ни помогне да си създадем реална представа за ситуацията. Аз съм от източна Словакия, от град Кошице, където има висок процент ромско население. За това и ще работя активно по текста. Ще ви предоставя актуални данни за Словакия. Позволете ми да взема думата в качеството си на член на комисията. Ще продължа на български. Взимам отношение, тъй като въпроса с маргинализираните групи е един от тежките въпроси, които трябва да бъдат решавани и в страната, от която аз идвам, и в България също така си давам сметка, че до голяма степен а, иммигрантите, емигрантите от България се превръщат в иммигранти в други страни членки на Европейския съюз и създават проблеми там. Случва се с някои от нашите страни от източна Европа. Част от нашите проблеми се прехвърлят а, върху други страни членки. Особено искам да обърна внимание и моля това да се включи в доклада, като съм готова а, да съдействам, а, да обърне внимание върху необходимостта от а, а, интегриране на маргинализираните групи чрез образование и професионално обучение. Тъй като а, ние можем да инвестираме много години подред в подобряване на условията на живот на тези групи, но няма да променим ситуацията с интегрирането им в обществения живот, ако не променим тяхната позиция и, и тяхната настройка и възможностите им за активно участие в економическия и социален живот. Основният път, по който това може да се случи, е чрез образование и професионално обучение – точно за това а, така много бих искала с удоволствие ще съдействам при, при изработването на доклада. В доклада, който се изработва в нашата комисия, да има и такъв елемент, който обръща внимание на тази част от а, интеграцията на маргинализираните групи чрез образование и професионално обучение, което да даде възможност в дългосрочен план ние малко по малко да решаваме проблема с маргинализираните групи, а те да не се увеличават, което наблюдаваме в момента. Ние наблюдаваме увеличение на тези групи, въпреки че те се движат от една страна в друга, когато става дума за ромите, но се появяват се и други групи в отделните страни членки, които поради липса на възможности за обучение постепенно преминават в групата на изключилите се от обществения живот. Така че това е моята препоръка и с удоволствие ще участвам. Благодаря ви. So, thank you. It was my... Благодаря. Това бе моята гледна точка като член на комисията. Колега, имате думата. Не ви виждам името, съжалявам. Господин Звер. Pravzaprav se me je gospa predsednica zdaj spodbudila k nekaj besedam. Tudi jaz sem bil svoj čas minister за... Госпожо председател, вашето изказване е повод за мен да взема думата. Бивш министър на образованието съм и в качеството си на такъв дълго време поставях цента върху образованието на ромската общност заявихте, че трябва да наблегнем върху образованието и професионалното обучение. Трябва да дадем възможност на децата да се социализират в детските градини и началното училище. В Словения обмисляхме въпроса за това как да гарантираме по-голяма посещаемост на детските градини на началните училища сред ромските деца. Използвахме наставници в детските градини и началните училища, които да се грижат за ромските деца, да се грижат за това те да посещават училище, да си пишат домашните. Този проект доведе до много добри резултати, получи и европейско финансиране. Мисля, че ако обменяме помежду си най-добри практики и най-добрите решения, ще допринесем и за интегрирането на ромите в обществото. Нещата се свеждат не само до ромската общност, но и до други маргинализирани общности. Затова, може би, в доклада трябва да приложим малко по-широк подход. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Сред нас са представители на Генерална дирекция за етост и Генерална дирекция регионално развитие. Това са госпожа Бьорнсон, господин Декерсмакер и господин Улмас. Желаете ли да вземете думата? Okay, thank you. I'm Благодаря ви. Благодаря ви за работния документ, е, госпожа докладчик, който е изключително интересен и ние естествено приветстваме е, тази инициатива. Не може да има социално-економическа кохезия без интегрирането на маргинализираните общности. Това не подлежи на съмнение. Ние си даваме сметка заради редица предизвикателства, които вие сама посочвате в работния документ. Те са все още твърде много, но всички се надяваме, че с влизането в сила на новия регламент за новия програмен период, някои от тези предизвикателства поне ще бъдат преодолени. Е, новата уредба определено въвежда нови подходи и, и инструменти, които според нас ще се окажат е, целесъобразни. Фондовете сега са далеч, далеч по-голяма степен политически ориентирани и по политически приоритети, по, да кажем, националните стратегии за интеграция на ромите. Също така въведен един по-силен инвестиционен приоритет, е, насочен към маргинализираните общности, в това число ромите, което разбира се не възпрепятства подхода на пълна интеграция. Нали? принципа на партньорството, е, с активно участие на всички етапи на програмния цикъл на представителите на маргинализираните общности, в това число в комитетите за наблюдение и също така укрепване капацитета на неправителствените организации, които представляват, да кажем в случая, ромите. Така че се надяваме с новата уредба, с новия инструментариум, както казах, някои от сериозните предизвикателства да бъдат преодолени. Е, бихме си позволили да предложим в доклада да се прави разлика между предходния програмен период и сегашния, текущия програмен период, понеже, както казах, е, надявам се някои от пропуските от предишния период сега да бъдат преодолени. И накрая един проблем, който е добре известен на всички ви, който бих искал да подчертая още веднъж, Това е въпрос за споделено управление тук, така че всеки ще трябва да поеме своята част от отговорността. Благодаря, Генерална дирекция регионално развитие. Е, един чисто практически въпрос имам към вас да ни осведомите за, за графика, как, как във времето ще се разполага работата по доклада ви, докато той е, бъде окончателно прият. Така. Благодаря, госпожо Ренке, докладчицата. Желаете ли да, да отговорите, да коментирате? Да започнем с най-практическия въпрос. Значи, графика е такъв. Проект доклада в комисия на 4-5 май. Това е непосредствената следваща стъпка. След това, ако не греша, ще се гласува преди е, лятната е, почивка и в комисията и вече в пленарната зала през месец септември. Много бяха добрите, интересните изказвания и те определено ще ни бъдат от полза в работата. Бих искал да коментирам само някои от коментарите. Въпросът за определенията, за дефинициите се чу нееднократно във вашите изказвания. В разговорите, които сме водили до сега с представителите на заинтересованите общности, не сме се срещали единствено с ромите, с ромските общности, а и с други, Фиаца, Солида, социална платформа, с, с групи, организации, представляващи различни е, маргинализирани общности в обществото. И си дадохме сметка, разбира се, че ромската общност представя най-голямото мълцинство – в Европейския съюз и при това, това което е обект на най-сериозно маргинализиране и, и дискриминация. Това е, вече е посочено в работния ни документ. И, както казах, е, доклада се основава на идеята за изричен, но не и изключителен подход все още проучваме, не, не, сме, не сме напълно наясно по всички въпроси, значи за анализа на данните. Аз се надявам на съдействието на комисията и на други в това отношение. Да, да огледаме как са освоени средствата, как се освояват по настоящем. Да, новият регламент ще реши някои от проблемите, поне такава е надеждата. Обаче някои от новите програми и партньорски споразумения, вече по текущия програмен период, проявяват същите проблеми, както е, и предходните. Един от въпросите на госпожа Дамато. Как да, да съчетаем с други финансови механизми Едно от предложението е да се търси връзка с инициативата за младежката заетост. Е, вие, госпожо председател, и, и други колеги тук подчертаха много важния момент за заетостта на, на маргинализираните общности. Частта се отнася до половото равенство, така както е отразено в доклада. Комисията за жените ще има е, своя принос към работата, но и ние е, ще помислим за Европейския социален фонд в това отношение. Още нещо което бе споменато от мнозина, образователното измерение. И аз мисля в тези четири направления образование, заетост, здравеопазване и жилищно осигуряване ще видим как да е, се възползваме от кохезионната политика, за да съчетаем мерките в полза на маргинализираните общности в Европа като ги въвличаме на всеки етап от размисъла и, и действието. Не мога да не подкрепя казаното от господин Ван Нистелрой. Това е доклад за маргинализираните общности, но не би трябвало самия този доклад да бъде маргинализиран в дневния ред. <laughs> Естествено, съгласна съм с него, е, ще настояваме този доклад е, да, да се каже на, на едно от предните места на, в дневния ред на вниманието на парламента. Вчера говорихме за деня на, на ромите и толкова по-уместно е да работим, за да се окажем на висотата на собствените си ценности и приоритети. Благодаря. Нататък по дневния ред Предстои ни разглеждане на проекто становище по доклад за интегриран подход към културното наследство на Европа. Господин Коцолино е докладчикът ни. Водещата комисия е Комисията по културата. Ние даваме своето становище на вниманието на тази комисия, което ще гласуваме през месец май, поне такъв е планът. С крайен срок за изменение и допълнение до обед на 13 април, понеделник, е, така че да успеем за гласуването в месец, през месец май. Културното наследство има отношение към европейските региони. Е, е, местните и областните органи на самоуправление активно участват в управлението на културното наследство. Е, миналата година комисията прие съобщение, посветено на интегрирания подход към културното наследство. Комисията по културата и образованието готви доклад по своя инициатива по тази тема. Ние допринасяме със своето становище, защото смятаме, че кохезионната политика е, е източник на сериозно финансиране за е, опазване на културното наследство. През предходния е, програмен период от Европейския фонд за регионалното развитие бяха изразходвани близо 6 милиарда евро за културното наследство, което далеч превишава собствения бюджет на е, програмите за култура. Така, сега господин Коцолино, докладчикът по становище съвсем е, накратко. И наистина имаме да играем важна роля в контекста на е, кохезионната политика с оглед на опазването на културното наследство доколкото е, финансовият дял на тази политика е, е най-голям е, по, места. Културният сектор е много важен от економическа гледна точка. Той е източник на, на благосъстояние, на, на заетост. Очевидна е връзката с туристическата индустрия. Културните проекти имат значение за благосъстоянието на, на, на големи е, територии. В нашето становище на вниманието на Комисията по културата поставяме три главни въпроса. Първо, ако сравняваме националните областните планове за развитие ще видим, че лека по лека се преодолява уклона към големите инфраструктурни проекти. Е, и, и се елаборационе nella, nella individuazione. И ако съчетаем финансирането е, за обекти, попадащи в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, с финансирането за други проекти, то е, може да се реализира една сериозна инвестиционна възможност. Примерно, ако вземем е, опазването на Помпей, там ще се надхвърлят далеч тези 5-10 е, милиона, които са се превърнали в е, своеобразен е, еталон. И там, там се говори за стотици, 100-120 милиона евро. Та този прак 5-10 милиона е твърде нисък. Втория момент е за интегрирането на всичко това е, с други е, инициативи в областта на социалната политика, като например инициативата за младежка заетост. И всякакви други частни е, начинания, т.е. говорим тук за мултипликационния ефект на европейското финансиране. И на трето място, всички области на европейската политика и финансиране, като започнем от Хоризонт 2020 през пакета 2014-2020 година, трябва да се основава на един и същ програмен подход. Това смятам да, да, да акцентирам на вниманието на Комисията по културата – с интерес, колеги, ще очаквам вашите предложения. Като ви моля, все пак, надявам се да се ориентирате към тези основни три теми. Благодаря. Господин Звер, имате думата. Благодаря. Благодаря на колегата Коцолино за експозето. Подходът наистина трябва да е интегриран. Аз членувам е, и в Комисията по културата. Всъщност тук съм член подгласник. Така че пак ще имам възможност да гласувам и по това становище, и по доклада. Страми че комисията би могла да бъде малко по-амбициозна е, в своето предложение. Вместо да се говори за един всеобхватен или интегриран подход, което звучи малко така тясно методологически, би трябвало да говорим че, конкретно за економическия потенциал на културното наследство. И разбира се, без да забравяме, че културното наследство има принос към самосъзнанието, към чувството за принадлежност на хората на обитаващи части от територията на Съюза и, ако щете, за общоевропейското самосъзнание и принадлежност на нашите съграждани. Без да се пренебрегва економическото измерение. Има го и кохезионното измерение. Има така, високостойностни обекти на културното наследство – е, бихме ги нарекли перли на, на културното наследство в е, региони и части от Съюза, които са в тежко, в състояние на, на, на тежка недоразвитост. И, и тук трябва да се, да се търси връзката. Сега, ние не сме свръхсила, нито економически, нито, нито ако щете военно, нито външно-политически, демографски имаме сериозен проблем за застаряващото население, но пък култура, с култура ние можем да се похвалим. И с културна продукция, не на последно място. Ние сме на второ място по филмова продукция в света. Всяка година в Европа се публикуват повече книги, от където и да било другаде по света. Ам, спортните постижения на Европа са водещи, безспорни, което е свидетелство за висок жизнен стандарт, за високо качество на живота в Европа. Значи, какво искам да кажа? Тук не става въпрос единствено за материалните ценности на културата, а и за начина на живот. И това трябва да се подчертае. Имаме европеян. Разбира се, започнало е цифровизирането на европейското културно наследство. Това трябва да се спомене. И също така трябва да споменем инвестиционния план Юнкер – А, и, и така, ам, надявам се в резултат от усилията на двете комисии да се стигне до един наистина изчерпателен документ. Благодаря. Господин Яковчич. Uh-huh. Хората, футуролозите, а, е, а, е, смятат, а, е, че САЩ ще се превърнат лека по лека в един огромен хипермаркет, Африка ще стане културна, по-скоро туристическа дестинация, а Европа ще се превърне в музей. Ех, имайки предвид, че нашето културно наследство е световно известно, е достатъчно само да погледнем списъка на ЮНЕСКО. Но аз бих искал да се подчертаят и другите аспекти на наследството, материално и нематериално, с което Европа може да се похвали. И ние ще участваме активно в осветляването въпроси в доклада. Благодаря. Госпожа Рейн. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Ние също смятаме, че въпросът е много важен. И запознавайки се с текста тук, бихме искали да се подчертае още по-силно това, което и вие споменахте току-що, че е, вниманието трябва да се насочи не само към големите културни проекти, а и към е, инициативите по места, е, които могат да имат значение за местното развитие и економически растеж. да видим как да подпомагаме по-малките културни проекти, тъй като те твърде често могат да имат общ положителен ефект за развитието, а не само за опазването. Сега казваме, че инвестициите културното наследство са важни и аз смятам, че трябва да поддържаме ускорението, така, акцента до следващия разговор за регламента за финансиране, на който категорично да заявим приоритетното значение на капиталовложенията в културата. Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря на господин Коцулино за становището. Му ще започна с положителното, след това ще отправя известна критика. Становището обръща вниманието на потенциала на проектите за опазване на наследството, е, като насърчаващи предприемачеството, изследователската и развойната дейност. И наистина е, могат да се насочат е, средства и по Европейския инвестиционен фонд е, за е, опазване на културното наследство. Впрочем, средства от Европейския фонд за регионално развитие вече са канализирани в тази посока. Опасявам се обаче, че насочваме вниманието си пак само към големите. Например, становище се говори за Помпей. Това едва ли е уместен пример. Комисар Крецо скоро подчерта, че е, е на лице риск да загубим тези пари. Проект на стойност 105 е, милиона, 70 от Европейския фонд, 35 милиона от национално съфинансиране, но от общо 40-45 обекта около Помпей само един-два са в готовност за освояване на средствата. Да не говорим, че има и някои е, юридически неясноти. Така че едва ли този проект трябва да е красноречив пример в контекста на становището. Дебатът е много важен. Можем да пренебрегем както миналото, така и бъдещето, докато сме се вторачили в настоящето. Липсва тук до някъде акцента за това как миналото може да ни научи е, да строим, да градим едно по-добро бъдеще. А в Европа има, има много обекти, обекти на възпоминанието, обекти на памета за едно не така славно минало, което Европа познава. И особено в днешния ден, когато е, нерядко вземат връх екстремистки сили, би трябвало да обърнем внимание и на тези места в Европа. Е, е, е местата на съвестта. Не е само Аушвиц, е, например, очевидно, а и други в Будапеща преди няколко години, например, посетих един много малък музей, документиращ изтезанията, на които тайните служби по време на предишния режим са подлагали политическите противници на режима. Има, има много такива места, които пазят жива паметта за прискърбното минало и ни насочват към основанията за съществуването на Европейския съюз. Господин Ван нашата докладчица в сянка госпожа Малетич, е, аз говоря от нейно име, тук имам някои нахвърлени бележки – Нашето многообразие е много богато. И тук говорим и тук, е, и по отношение на изследователската и развойна дейност, говорим за интелигентна специализация. Това е, това е метод, е, благодарение на който по-бързо се трупат знания и този метод може да се приложи към обектите на културното наследство и материалните и нематериалните. И, и фактически как да наведем най- убедителни аргументи, е, в интерес на, на Съюза, в интерес на обществото и развитието, за съчетаване на опазването и развитието. Понеже сега ние можем да тръгнем да опазваме и съхраняваме всичко. А, обаче, опазването като самоцел някак си не е убедително. Та въпросът е как тук в нашата комисия да направим връзката между инструментите, по които работим в областта на развитието и, и наследството. И според мен връзката е по линия на познанието, по линия на тази интелигентна специализация. И, и тук е, няколко фонда могат да, да, да бъдат използвани и, и, и, и социалния, и, е, нали, и кохезионния, защо не, ам, и фонда за регионалното развитие. Ако вземем, примерно, а, крайбрежните райони, когато като се стремим да, да опазваме припитанието на, на крайбрежните морските крайбрежни общности, фактически опазваме едно наследство от една страна, от друга страна развиваме туризма. Откровено казано, е, новият регламент е, е, поставя май повече препятствия, ако не подходим интелигентно към него, сравнение с предишния. Ако вземем числата, отчетите от предишния е, период, е, ще се уверим в това. Можем да, да, да е, поискаме от Европейската комисия текущо да наблюдава и да ни информира. Сега, тези казва се за това прагово равнище от 5 милиона евро, наистина при финансиране от няколко източника този прак е твърде нисък. Това, е, това са някои предварителни бележки. Ние, разбира се, активно ще работим по изработването на това становище. Благодаря ви. И сега позволете ми да си изкажа като член на комисията. Ще продължа на български ще каже следното. С което ни запознава доклада на господин Гоцолино е от изключително значение за регионалното развитие в една голяма част от страните членки на Европейския съюз. Тъй като а, практиката да се финансират проекти, които експонират а, културното наследство, позволяват то да стане част от туристически продукт и по такъв начин подпомагат развитието на местния бизнес, е практика, която позволява развитие на отделните региони. И в такъв смисъл аз съм убедена, че ние можем да достигнем наистина една добра специализация на някои региони. Ако те направят свои стратегии за развитие, в които се фокусират върху а, точно представянето на културното наследство, развитието на туризма във връзка с културното наследство, а, гарантирането на достъпност до това културно наследство, гарантирането на, на достатъчен вид услуги, които са свързани с експонирането на културното наследство. И в такъв смисъл аз категорично подкрепям позицията на докладчика – че не можем да имаме ограничава, да приемем ограничаването до 5 или 6 милиона, тъй като в много случаи има а, проекти, които имат голям потенциал, но изискват по-високо финансиране, за да може да бъде завършен проектът. Ние имаме случаи, в които заради ограниченията в финансирането на проекта спираме до половината в реализацията на един проект и за това не получаваме пълния, пъл, пълния резултат от подкрепата на един такъв проект от кохезионната политика. България е страна, която през миналия планов период а, направи специална приоритетна ос в оперативната си програма за регионално развитие за а, развитие на културни атракции. Един от най-успешните проекти на страната ни по кохезионната политика. Резултата е, че ние имаме десетки места в страната, където има експонирани а, паметници на културното наследство, които вече са основа за развитие на конкретния регион, на местната общност. Те дават работа, те гарантират създаване на малък бизнес, който да обслужва посетителите и туристите и те играят изключително висока роля за развитието на конкретния регион. Благодаря на докладчика за представения доклад. Безспорно ще има проекти като Помпей, защото Помпей е един в Европа, но аз лично съм защитник на възможността за изграждане на стратегическа визия за всеки регион и подкрепа на малките проекти, които създават заетост и работни места, представяйки културното наследство. Благодаря ви. Thank you. It was my contribution. Uh, so... Благодаря ви. Това беше моето изказване. Ако няма други желания от членовете на Европейския парламент, ще дам думата на представителят на Европейската комисия. Генерална дирекция образование и култура и Генерална дирекция регионално развитие са представени тук. Кой от вас ще започне? Заповядайте. Благодаря ви. Аз съм началник отдел оперативна ефективност в Генерална дирекция регионално развитие. Ще започна с лесната част от отговора. Мисля си, че мога да съглася практически всичко казано тук днес – Европейската комисия винаги подчертавала значението на економическия растеж и заетостта и културното наследство. Тук има своята важна роля. Комисията в момента обсъжда нов документ, в който се подчертава необходимостта от интегрирана стратегия, интегриран подход към културното наследство. И наистина в различни държави, членки в различна степен, виждаме какво е значението, което държавите членки придават на културното наследство. Например, в началото на този месец беше прията програма в Италия с бюджет почти 500 милиона евро за период 2014-2020 година за регионите на Южна Италия. Така че културното наследство продължава да бъде решаваща част от кохезионната политика за периода 2014-2020 година. Сега, може би, да премина към по-сложния аспект, за който говориха и много депутатите. Това е въпроса за прага от 5 или 10 милиона за инфраструктура за културата и туризма. Това проистича непосредствено от регламента за кохезионна политика. В регламента излично се разписват различните видове инфраструктура, които могат да бъдат подпомогнати от е, Европейския фонд за, за регионално развитие. И когато става дума за инфраструктура за туризъм и култура, се променя формулировката, защото тези проекти се определят като проекти от малък мащаб и това на практика променя и възможността за финансово подпомагане. Когато става дума за малък мащаб, тук се има предвид мащаба на финансовото подпомагане. Да, Европейската комисия разбира, че не става дума за ограничение на културното наследство. Става дума за инфраструктурата. За това ние се стремим да преодолеем това ограничение, като спазваме от една страна изискването на регламент, но от друга страна се стремим да преодолеем наложената граница. Ние смятаме, че заложените суми твърде широко тълкува това, което е малко по мащаб. Ако си спомните, финансиран по ФАР или по други програми много често 250 хиляди беше прага за проекти, които се определят като проекти от малък мащаб. Така че смятаме, че дефиницията е доста широка и границата, горната граница е доста щедра. Формулировката говори за инвестиции в културна инфраструктура от малък мащаб. Ние осъзнаваме, че има обекти, Европа, които са значително по-големи. И разбира се, един от очевидните примери тук е Помпей. Когато обсъждаме с държавите членки и програмите, ние също така подчертаваме подхода, че става дума за отделни обекти в рамките на инфраструктурата. Затова при положение, че отделните обекти в инфраструктурата достигат границата, те могат да се разглеждат като част от един обединен пакет, който ще се финансира. И това го виждаме, например, на Помпей. Така че, както казах, ние проявихме максимална гъвкавост от гледна точка на тълкуването на регламента. Това е нашия подход. Не бих твърдял, че всички държави членки са в еуфория от този подход, но това проистича и от самия програмен документ и мисля си, че това, което казахме на държавите членки, че когато има конкретни ситуации, когато има по-деликатни случаи, те могат да бъдат обсъдени с комисията предварително, така че да помислим за възможните решения. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? представителят на Генерална дирекция образование и култура. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Само бих искал да допълня моя колега. Изцяло разбираме и приветстваме силния интерес на тази комисия към културното наследство. Милата година публикувахме документа за интегрирания подход, защото ние знаем, че въздействието е различно от страна на културното наследство върху економиката, обществото, чувството за национална идентичност. Едно нещо, което искам да съобщя на комисията, е, че вече започнахме работа, която беше обявена в съобщението на комисията, например, управлението с привличане на гражданите. Започнахме да събираме заедно с държавите членки примери за добри практики на управление с приобщава на гражданите. И следващата година ще публикуваме резултатите от тази дейност, така че всички да могат да се запознаят с нея. Благодаря ви и така. Може би можем по-неофициално да обменим някои нашите мнения по някои въпроси, например тези 5 милиона, дали това е за цял проект или за части от него то и какво означава проект от малък мащаб, но не бих искала сега тук да продължаваме тази тема. Много ви благодаря за това обсъждане, господин. Коцолина, заповядайте, имате думата. Само няколко думи. Може би е добра идея да водим по-интензивен диалог по въпроса за гъвкавостта при обсъждане на това какво означава член 3 на регламента, какво означава 5 милиона в контекста на един проект. Мисля си, че трябва да разберем, че един проект може да има нужда от повече финансиране. Ние все още трябва да работим по това, защото има много други примери, не само Помпей. Както вече казах, 5 милиона в определени условия не ви позволява да популяризирате даден обект на културното наследство. Разбира се, Помпей е нещо уникално. Но 5 милиона много често са недостатъчна сума за много други обекти. Има нещо, за което трябва много да внимаваме и съм говорила преди за това. Споменах Помпей по друга причина, не само защото това е един обект, който изисква много деликатен подход, защото това е сложен, много аспектен подход, но също така това е един обект, който привлича много внимание, включително международен аспект. Госпожа Дамато знае, че в момента се води съдебен процес, но той не се отнася до финансирането от Европейския съюз. Той се отнася до това как се управлява този обект. Мисля си, че трябва да мислим повече и за някои други аспекти. Управлението, методиката. Защото е важно не просто да се получат много пари, трябва тези пари да бъдат надлежно управлявани. Говорим за територия 23 хектара, площа от 23 хектара и тази територия също така трябва да продължи да бъде изследвана, защото те първо още предстои много открития да бъдат направени при последващи археологически разкопки. Разбира се, не бих и искал да поставим под съмнение престижа и значението на други обекти, дори да се смятат за обекти от по-малък мащаб – Ако си помислим за сумата 6 милиона, насочена към този проект, можем да помислим също така и за по-малки суми, за по-малки проекти или по-малки обекти, но рисковете винаги остават. Нека да не забравяме, че при всичките економически проблеми, които имаме, Културата е важна, защото е свързана с историята, с националната идентичност. Трябва да опазваме нашето културно-историческо наследство. Също така трябва да помислим за нови технологии, за цифровизацията. И бих искал да чуя всички ваши идеи. Мисля си, че тук имаме подходяща атмосфера. Хората искат да си сътрудничат. Затова си мисля, че благодарение на вашите идеи, накрая ще има доклад, който ще се радва на консенсус в тази комисия. Благодаря ви, колеги. Крайният срок за внасяне на изменение е 13 април, 12 часа по обяд. Ще гласуваме на 5 май на заседание на нашата комисия. Следващата точка в дневния ред е одобрение на решението на координаторите. Тази сутрин проведохме заседание на координаторите. По мейла ви изпратихме решенията. Има ли възражения? Не виждам. Добре, значи решенията на координаторите са одобрени по точка разни. Има ли желащи да се изкажат? Няма. И последната точка е да ви информирам, че следващото ни заседание ще се проведе през май. На 4 май от 3 часа след обед до 6.30 и след това на 5 май от 9 сутринта до 12.30. Това е последното ми съобщение. Председателката любезно благодари на преводачите. Благодаря на всички колеги, на нашите гости. Обявявам заседанието на Комисията по регионално развитие за закрито.